Започваме заседанието. Uh, Добър ден на всички. Първата точка днес след обед е точка 12. Създаване на програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017-2020 година. Днес ще разгледаме измененията по това досие. Предлагам веднага да дадем думата на докладчика господин Костас Мавридис. Пет минути. Заповядайте. You, Благодаря, господин председател. Извинявам се, ако заради мен трябваше да започнете с няколко минути по-късно. Имаме 197 изменения повечето от тях с правилна насоченост. Те се опитват да подсилят текста на комисията по един конструктивен начин. Някои от различията между нас е, ще се опитаме да изгладим с е, компромисите. Те се изготвят и в момента, между другото. Няколко коментара. На първо място, трябва да се подчертае, че много изменения вървят в една и съща посока. Например, реформите, предприяти от държавите членки, трябва да са насочени към устойчив растеж, инвестиции, създаването на висококачествени работни места, териториално сближаване, социална интеграция, благоденствие, равни възможности, справяне с бедността и лоялната конкуренция. Приемането на структурните реформи като идея – трябва да се осъществи от държавите членки. Целите обаче трябва да се осъществяват в тясно сътрудничество с бенефициентите, е, отчитайки приоритетите на държавите членки, отчитайки националните традиции за социален диалог и за колективни отношения. Ролята на социалните партньори на гражданското общество е много важно. Те трябва да участват в това занятие. Всички предложения трябва да са такива, че да съответстват на конкретното положение в държавата членка. На второ място, много е важно да се подчертае и то дебело ролята на Европейския парламент. Това сега не е така в предложението на комисията. Част от измененията сега наблягат на този въпрос. Относно бюджета. 142,8 милиона евро е точната цифра. Този бюджет идва от цялостната техническа помощ и от структурните фондове, независимо дали става дума за фонда за регионално развитие или за земеделския фонд за развитие на селските райони. Някои изменения подчертават, че тази програма трябва да стане постоянна. И ние смятаме така, но ако искаме програмата да стане постоянна и след 2020 година, е важно да се създаде фонд със собствени приходоисточници с цел да се подкрепят структурните реформи. И на последно място трябва да подчертаем важността на конкретните цели. Целта, между другото, която е доброволна, е да се използва натрупания опит от случаите с Гърция и Кипър в други държави членки. Тоест, да се помогне на държавите членки чрез предоставяне на техническа помощ за структурните реформи в тях. По-конкретно да се укрепи капацитета на държавите членки, за да се изградят институции, както и структурни и административни реформи в ответ на економическите и социалните предизвикателства, като целта е да се е, създадат работни места, растеж и възможности за инвестиции. Благодаря на всички, най-вече на докладчиците в Сянка, на всички колеги, които предложиха изменения. Ще изслушам сега с интерес коментара на колегите. Благодаря, господин председател. Благодаря. Преминаваме нататък към докладчиците в сянка. Всеки ще има 3 минути за изказване. Започваме с групата на НП. Госпожа Малетич. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на колегата Мавридис за становището. Искам да благодаря и на другите колеги, защото и аз прочетох различните изменения. Нека да подчертая в началото, че що се отнася до обхвата на становището, ние смятаме, че трябва да се зачете решението на председателския съвет и да се придържаме само към компетенциите, които са ни отредени в нашата комисия. В тази връзка трябва да спомена и съответните изменения към регламента. На следващо място, общата ни позиция за онова какво представлява програмата за подкрепа на структурните реформи. Това е програма за техническа помощ. Европейската комисия плаща на експерти, е, за да се подкрепят държавите членки в осъществяването на структурни реформи, в тяхното е, замисляне. Трябва да се подчертае, че това са структурни реформи, за които държавите членки ще дадат своето съгласие в рамките на конкретните препоръки по държави или в рамките на програмите за макроекономическа пренастройка. освен това, това са и реформи, които трябва да се осъществят по искане на държавите членки. Подчертавам всичко това, защото някои колеги се опитват да разширят приложеното поле на програмата. Аз мисля, че ние трябва да останем в предварително определената рамка и трябва да направим самата рамка по-функционална защото в Европейския съюз има други инструменти, с които бихме могли и би трябвало да постигнем целите за економическо сближаване, за ето си имаме економическия фонд, познат като ЕФСИ, имаме и структурните фондове. Искам да подчертая, че програмата според нас не е пилотна. Това е инструмент за по-бързо и по-добро изпълнение на реформите чрез тази програма не можем да нареждаме на държавите да осъществяват конкретни реформи, а ние трябва да помагаме на държавите членки да осъществят тези реформи, които вече са договорени. С тяхно съгласие, както вече казах. По-настоящем, чрез регламента и чрез нашето установище, ние се опитваме да прокараме своите идеи за периода 2017 до 2020 година. Мисля, че всички разговори след 2020 година, за периода след 2020 година, трябва да бъдат обвързани с разговорите по новата многогодишна финансова рамка, новата кохезионна политика и така нататък. Това становище не е мястото за обсъждане на развитието на програмата след 2020 година. Още нещо във връзка с създаването на нов фонд, нови условия за европейските бюджети. Всичко това трябва да се обсъди на друго място. Освен това, искам да подчертая, че е много важно да се постигне хармонизация и синергия между националните програми за подкрепа, оперативните програми и тази програма за подкрепа. Тъй като всичко това е част от така наречения регламент а, с общи разпоредби в кохезионната политика. Необходимо е да има по-добра координация на европейско ниво, за да се постигнат европейските цели. Мисля, че бихме могли да подобрим регламента и с внасянето на изменения да постигнем а, съответните цели. Благодаря, казва председателя. Сега от председател ще се превърна в докладчик в сянка. Аз искам да благодаря господин Мавридис за това становище и за създаването на, на програмата. Докладчика казва нещо много интересно във връзка с националния суверенитет. Много е важно програмата, за която говорим, да зачита националните програми, приоритети, традиции. Тоест, говоря за принципа на субсидиарност. Днес ще се съсредоточа само върху 4 коментара във връзка с измененията, които съм внесъл. На първо място, много е важно програмата да не се налага едностранно на държавите членки. Нека още веднъж да подчертая, че за мен е много важно държавите членки да поискат тази програма. Съответно, програмата не трябва да им се налага. Това е важно, за да може програмата наистина да а, бъде а, с конкретна полза. На второ място трябва да се зачитат а, националните особености и устройството на съответната държава. Аз съм от Белгия. В Белгия районите имат законодателни правомощия. Всъщност от общностното законодателство проистича задължението да се зачитат компетенциите на различните региони в Съюза, когато става дума за реформи, за трудови пазари и така нататък. На трето място, аз и моята група смятаме, че подкрепата трябва да е само техническа. Тя не трябва да е свързана с политически мерки. Казвам го ясно и кратко. И на последно място искам да подчертая, че програмата не трябва да е насочена, както вие споменавате, само към сближаването и конкурентоспособността, а е необходимо да подчертаем, че програмата трябва да дава допълнителна полза за целия съюз. Това би било а, наистина а, конкретна, а, една конкретна полза. А, толкова, накратко, от мое име, госпожа Силви Голар. Благодаря на докладчика. Ние сме съгласни с логиката на комисията. Необходимо е да се помогне на държавите членки по един положителен начин да изпълнят реформите. Разбира се, в съображенията винаги се споменават различни фактори, но трябва да се види какво може да се помогне на държавите членки, за да започне реформата от до година. Ясно послание. Преминаваме към ГОЕ. Е, господин Карти. Благодаря, господин председател. Трябва да разгледаме контекста на днешния ни разговор. Вчера, въпреки че гръцкото правителство беше изпълнило е, всички ангажименти, Еврогрупата реши да отпусне само една четвърт от средствата, които се очакваха до края на октомври. Е, отново казвам това, въпреки приемането от страна на гръцкия парламент на строги реформи, реформи за строги економи. Знаете, че в меморандума се предвиждаха 2 милиарда и половина. Държавите членки, е, на тях им беше наложено да правят една насилствена приватизация, промяна на трудовите пазари, да се правят крайни економи. Ако погледнете предходната програма ще видите, че по отношение на Гърция и Кипър имаше е, един много късоглед подход, що се отнася до трудовите пазари, до тяхното устройство. Населението беше засегнато и то сериозно и не се постигнаха основните цели за економически растеж и възстановяване. Структурните реформи са единствената цел тук и всичко това се основава на предположението, че регулирания трудов пазар ще доведе до е, някаква форма на защита при економически шокове. Само, че по никакъв начин нямаше растеж, е, стигна се до дефлация, не успяхме да мобилизираме частния капитал. При липсата на структурни инвестиции програмата така или иначе ще се провали. Затова аз мисля, че трябва онова, което определяме като структурни реформи, да включва публични инвестиции, е, връщането в е, общините на услугите с общ е, интерес. И не само. Реформата трябва да доведе до е, създаване на реални работни места, растеж, е, трябва да се борим с бедността, да стимулираме инвестициите и накрая, господин председател, участието в програмата трябва да бъде напълно доброволно. Е, то не може да бъде нещо като мярка за наказание. Ако едно правителство поиска да се изтегли от програмата, това трябва да бъде позволено незабавно. Благодаря. От името на зелените Думата има Филип Ламбер. Благодаря, господин председател. Може би ще се очудите, но аз е, ще ви подкрепя, господин председател. Е, вие също сте белгиец. Работех в IBM в миналото и е, там се казваше, че ако не осъществяваш онова, което трябва да осъществиш, ще има помощ е, без да я поискаш отгоре. Това означава контрол. Става дума за една доброволна програма по отношение на структурните реформи, в която да участват държавите членки и комисията и е, вероятно осъзнавате, че възоснова на опита с тройката аз трябва да подчертая дебело, че е, комисията не трябва да налага своето виждане за това какво е структурна реформа и кой трябва да осъществява. Точно в този текст на комисията има твърде много въпроси. Кой носи отговорността, например, за конкретното съдържание на реформите? Това е много важно, когато има разминаване във вижданията между комисията и държавите членки. Искаме да се подчертае ясно в текста, че става дума за инициатива от името на държавата членка, държавата, която търси конкретни насоки, иска ги. Естествено, всичко това трябва да се основава на разпределението на правомощията, на демократичната легитимност на съответните участващи органи. Както каза и докладчика, това е условие сине кванон. За да има структурни реформи, трябва да има добра воля за тях и те да бъдат прияти от всички. Няма как иначе да бъдат изпълнени. Трябва да е ясно, че окончателното решение ще бъде на държавите членки. Тук не става дума за това всеки да е сам за себе си, но Европа не трябва да се превръща в огромна корпорация, където центъра диктува. Европейската демокрация е първи опит за транснационална демокрация. Тя все още се изгражда. Това не означава обаче, че премахваме отговорността на национално ниво. Ако ми позволите, господин председател, за мен Европейския съюз е една организация на демокрация на много нива. Местно, национално, наднационално. Не можем да имаме един централизиран съюз, централизирана държава по-френски, ако позволите. Така че това от мое име. Искам да благодаря на всички. Ще продължим разговорите. Уверен съм, че ще постигнем компромис в крайна сметка по проблемните въпроси. Извинявам се, че трябва да си тръгна, но имам спешни ангажименти. Благодаря за вашето послание. То беше доста разумно, казва председателя. Марко Вали го няма от името на СПД. Някой иска ли да каже нещо в рамките на процедурата по спонтанни изказвания? Няма желаящи, значи можем да приключим. Нека да спомена, че ще гласуваме на 9 ноември. И сега преминаваме нататък към следващата точка от дневния ред. Нека да видим дали докладчика е тук. Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Днес ще говорим по този въпрос. Веднага давам думата на докладчика господин Кирцус. Благодаря, господин председател. Приготвил съм е, проекто е, доклада за годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка ЕИБ. ЕИБ е на <clears throat> според мен, една от е, важните и големи е, европейски институции. Това е, така да се каже, финансовото допълнение е, към дейността на европейските институции. Това е финансовата ръка на европейските институции. Струва си е, е, да се работи по засилването на ролята на тази банка и това действително става след като преживяхме финансовата криза и от началото на 2008 година започнахме тези усилия. Ейба работи много ефективно и запази солидната си рентабилност през 2015. 2,8 милиарда евро. е нетния годишен излишък. Тя притежава един потенциален инструментариум, който допринася за растеж. Има естествено и така, екстремни случаи в рамките на Европейския съюз, е, е, при които е, има доста тревожни размери на намаляването на публичните и частните инвестиции, най-вече Гърция 65%, 35% Португалия в сравнение с равнищата през 2007 година. Това е по данни за БНД на ОИСР. Трябва да се обърне особено внимание на публично-частните партньорства, на финансовото инвестиране, на финансирането в иновации. 77,5 милиарда евро е, е са кредитите през 2015, 77,5 всъщност, а 77 милиарда през 2014 година. Така че в оперативен план можем да кажем, че Ейба е постигнала целите, които са поставени е, както казах, е, е, използват се широко инструментите на ПЧП и други новаторски инструменти с цел да се отговори по-добре на нуждите на пазара. Много важно е това, че е, се отпускат е, е, средства за кредитиране, още повече, че нашата економика все още не работи така, както би трябвало да функционира. Европейската инвестиционна банка очевидно е, разбира е, особените нужди на някои от държавите членки. Е, Ирланда, Португалия, Кипър се справят по-добре, отколкото Гърция. Но економиката на, на Гърция е обхваната и от една програма за корекции – така че годишно се отпускат допълнителни средства. Важно е, естествено, да се разгледа и финансовия статус и дейността на ЕБ. Четох днес в Financial Times едно интервю с Вернер Хайер, в което той е, така, представя официалната позиция на Европ... Е, ЕИБ. ЕИБ в заключение мога да кажа е, върши добра работа по отношение на инвестициите, на проектите, е, кредитирането на малките и средните предприятия, така че те да бъдат конкурентно способни на пазара. Е, и е, да могат да реализират продукция и извън Европейския съюз. Отпускат се и средства по програми за трети страни ЕИБ е в състояние е, ефективно да е, финансира малките и средните предприятия. Е, разглеждам освен това в един от разделите и дейността на банката във връзка с ЕФСИ. Ще 15,7 милиарда евро са общите инвестиции в одобрените проекти по ЕФСИ което се равнява на 37% от първоначалната е, обща е, стойност от 315 милиарда евро, която е целта. Е, ние се опираме на данни от 2015 година, когато в крайна сметка бе стартът на Ефси, така че в момента вече сме във фазата на изпълнението. Националните насърчителни банки и сътрудничеството с тях е, е, може да помогне на ЕБ да избере най-добрите проекти във всяка държава. Така да се подпомогне и иновациите, и конкурентно способността, е, и борбата срещу младежката безработица и дейността в областта на климата. Не 50%, 26,5% от проектите, одобрени през 2015 година, са е, именно е, в сферата на изменението на климата. Е, коригирам цифрата, защото в текста е записано 50%. Много важно е да обърнем внимание и на външното кредитиране, най-вече по отношение на технически оперативни насоки, регионално подпомагане за е, изхранване е, на населението в развиващите се страни, за е, преодоляване на екологични и социални бедствия. Така че в заключение мога да кажа, че като имаме предвид и всичко това, което е направено по отношение на беженската криза и миграцията и е, аз препоръчвам тази дейност да продължи в рамките на банката. Е, е, смятам, че цялата дейност заслужава да бъде одобрена, потвърдена Комисията, е, комисията по е, международна търговия, комисията по е, единия пазар, всички те са подготвили становища и в момента разглеждаме измененията Надявам се, че текстът ще бъде прият. Давам думата на следващият оратор. Ще говоря на румънски, казва Иван. Благодаря. Първо благодаря на докладчика за проекто доклада. În primul rând este vorba despre това, което искам да подчертая като най-важно е прозрачността и точната оценка на дейността на ЕИБ. Важно е сътрудничеството между ЕИБ и европейските институции, включително Европейския парламент. Ще ще ни трябва обаче малко повече информация е, за отделните проекти на Европейската инвестиционна банка, тъй като принципно ние разполагаме с известни данни, не можем да кажем, че е, има нещо, което се крие, но все пак би трябвало за всеки финансиран проект да получим по-подробни данни. Искам да поставя акцент и върху отговорностите на ЕИБ. Както знаем, повече от половината от парите за проекти, финансирани от ЕИБ, постъпват от пете най-големи европейски економики. Останалите държави членки участват с до 3% от финансирането. Не е хубаво да се делим на големи и малки економики, разбира се, но тук опираме и до възможностите на държавите членки. Те не винаги могат да работят по някакви мащабни визии и съответно да финансират ЕИБ. Би трябвало самата инвестиционна банка да бъде малко по-активна – Знаете, че има различни офиси на ЕИБ, но може да се помисли за малко повече подкрепа. Хубаво е, е и ЕИБ да участва в повече държави членки, особено там, където има големи инвестиции. Банката се бори и с избягването на данъци. За нас това е нещо важно. Ние трябва да се борим с избягването на данъци, с офшорните сметки, но и е Б е необходимо да бъде далеч по-активна на този фронт. Например, при офшорните дружества – знаем, че има посредници. Би трябвало на тези посредници да се откаже достъп до европейски фондове. Оказва се обаче, че в тези офшорни дружества има европейски инвестиции. Това са десетки милиарди евро. Така се говори. И те на практика са загубени Искам да се спра и на измененията на климата. Е и Б и тук трябва да бъде по-амбициозна. не видяхме достатъчно през 2015 година. Изобщо банките трябва да мислят за опазването на околната среда, пестенето на енергия и борбата с измененията на климата. Това е особено важно в страните, които нямат капацитет да финансират подобни проекти, например проекти в енергетиката или проекти с възобновяеми енергоисточници. Представили сме множество изменения, които скоро ще обсъдим. Благодаря на докладчика. Мисля, че текстът е много добър. E преминаваме към докладчика в сянка на ЕКРЕ. Госпожа Суинбърн, благодаря на докладчика за отличния доклад. И тъй като докладът действително е много добър, предполагам, че ще има известни изменения за да продължим в духа, в който е започнал докладчика. От името на екара аз знае, че ще е, включим някои изменения. Е, е, ще предложа известни гаранции във връзка с публично-частните партньорства, така че да сме сигурни, че парите на данокупаците действително се изразходват оптимално и няма да се повтарят грешките от миналото. В много отношения съм абсолютно съгласна с докладчика по отношение на МЕП СП, е, финансовите посредници. Е, е, сме говорили много, коментарите вече са направени както и по отношение на инвестициите в страните на происход за беженците, за мигрантите, би трябвало да се инвестира повече. Мисля, че всичко това е вече обсъждано многократно, така че няма да се спирам на повече детайли, но благодаря за чудесния доклад. Госпожа Голар, а, не, аз не съм а, а, в момента а, госпожа Голяр, а говоря от името на Нилс, който не е в състояние да присъства на нашето заседание. Той се извинява. А, имаме известни а, съмнения по отношение на проекто доклада. Първото нещо, което искаме да подчертаем е, че а, а, докладът би трябвало да а, обхване цялата дейност на ЕИБ, а не толкова да се а, е, ориентира по определени географски региони. Би, бихме си пожелали един малко по-балансиран доклад, който не е толкова а, е, така, цен, а, е, фокусиран върху определени географски райони. Бихме могли да подобрим доклада. А, по отношение на много малките микропредприятия има, така да се каже, тревожни равнища, особено в някои по-силно засегнати от кризата страни. струва ми се, че това трябва да бъде доразработено и да е, изключим е, евентуално е, погрешно разбиране и по отношение на измененията в климата и е, по-нататъчните действия на банката можем да поставим акцента върху е, тези проекти е, в областта на климата с оглед на КОП-21 в Париж и споразумението и предстоящия КОП-22. Струва ми се, че е смислено. Освен това, е, е, има и много хубави места в е, доклада, които подкрепяме, така че благодаря за сега за доброто сътрудничество. Ще продължим. Господин Вегас. Благодаря. Аз ще говоря от името на Панома отново, която е, е на мисия в Китай и която ме помоли да представя нейните виждания. Става дума за няколко неща. Първият въпрос. Според е, моята колежка е, се отнася до факта, че е Б много често се свързва с неолибералната политика в рамките на Европейския съюз. И е, Палома е, се тревожи, че е, ЕИБ работи с инструмента ПЧП докато би трябвало да се е, използват повече други инструменти и да се работи най-вече по-прозрачно. ЕИБ не би трябвало а, да работи с а, данъчни убежища, което в момента в крайна сметка е факт и това действително а, се отразява неблагоприятно на репутацията на банката. А, би трябвало да помислим за мандата на ЕИБ, а, особено там, където а, става дума за външна дейност извън рамките на Европейския съюз трябва да свържем инвестициите по линия на банката с нарушенията на правата на човека. Не можем да инвестираме там, където се, системно се нарушават правата на човека. По отношение на конвергентността би трябвало да така, концентрираме е, ресурсите, да работим повече е, по регионалното измерение на нашия континент е, и да окрепваме чрез проектите и инвестициите на банката местните и регионалните власти. Госпожа Скот благодаря. Зелените подкрепят засилването на инвестициите и работата по линия на ПЧП. Ние смятаме, че ЕИБ е, действително е, е поела е, нещата в ръцете си и работи отговорно. Имаме предвид най-вече инвестициите в иновации, в нови технологии, но би трябвало да мислим и за това, че е, доста инвестиции е, се реализират е, най-вече в сферата на подземните изкопаеми, не е оправдано именно в момента, в който ние говорим за чиста околна среда, за намаляване на емисиите, да се инвестира в подземни е, изкопаеми е, в това отношение е, би трябвало повече да се мисли за енергийна ефективност, но изследванията и инвестирането, финансирането на инвестиции в газовия сектор също са много тревожни. Е, проекто доклада е, не обръща внимание най-вече на е, управлението, на прозрачността, на отчетността, за разлика от предишните доклади в това отношение. Европейския парламент държи на повече прозрачност и това би трябвало да се отнася и до управителните органи на ЕИБ спешни действия са необходими по отношение на финансовите посредници. факта, че една част от средствата от 2011-2015 са отишли в данъчни обежища в размер на 17 милиарда са тези средства е действително е, тревожен факт, който трябва да се отбележи на всяка цена би трябвало е, да е, се работи с финансови посредници, но те да бъдат добре, надежно оценени и проверени и да бъдат на регионално равнище. Европейските граждани в момента изпът, изпитват затруднения от економически характер по отношение на заедостта, така че би трябвало да се инвестира повече в проекти за заетост, за да се инвестира повече и в е, е, частния сектор, който е, и малките и средните предприятия, които създават и пазят работни места. повече от 19% от средствата по фондовете са структурни реформи, европейските фондове за стратегически изменения също са предназначени именно за страните от Европейския съюз, но всъщност за момента ползата е единствено за 15 страни, а би трябвало да се насочат и към други. Много моля да се съобразявате с едно по-нормално за превод темпо. Ще дадем думата на представителя на ЕИБ в Брюксел за 3-4 минути. 3-4 е, минути не са достатъчни, е, господин председател, но ще се опитам да направя каквото мога. Ние е, сме открити към всички въпроси и сме готови на дискусия по коментарите. Да, докладчикът в сянка от постави редица въпроси, но очевидно а, а, информацията не е проверена. Данните са от една госпожа от Полша, от по-далечен район. Известен ми е източника на информацията и ви уверявам, че тези данни не са надежни. Не би трябвало да се осланяте на тях. Искам да подчертая, че за нас диалогът с вас е изключително важен и трябва да използваме всяка възможност за изясняване на въпросите. Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за това, че са посочили и положителните страни от нашата дейност, включително и по отношение на ЕФСИ, а и на традиционните действия на банката ние е, полагаме максимални усилия, за да продължим. Всичко това е положително. Съществуват възможности е, за е, подобряване на ФСИ. Но FC не е кохезионен инструмент, както знаете. Това е пазарен инструмент. Е, който е свързан с БНТ на страните. И по тази причина понякога средствата се ограничават до определени страни в Европа. Ако погледнете традиционната кредитна дейност, до 9% отиват в страни като Португалия, Кипър, Гърция, Ирландия. С повече от 3% от БНП ние подпомагаме всички държави членки. Да, и действително, обаче 80% от економиката на практика е от страните в Западна Европа. И това също е факт, който не може да бъде елиминиран и пренебрегнат. Започнахме да, да работим съвсем конкретно по призивите на европейските институции във връзка с пешеската криза и миграцията. Започнахме през юни и сега, е, през следващите седмици, ще започнем вече с е, проектите за извънредни ситуации е, в държавите на дестинация, извършване на дългосрочни инвестиции в държавите на происход. Гордеем се с това. При е, в момента се водят е, преговорите по така наречения е, разширен мандат. Става дума за 15 милиарда евро. Това е в крайна сметка една много малка сума във връзка с всички ангажименти в тези страни. Надяваме се, че ще постигнем успех при тези преговори. Да, няма противоречия между нас по областта в областта на климата. Ние е, продължаваме да инвестираме в проекти в тази сфера. И още един е, коментар е, в заключение по ЕФСИ. Знаете, че преговорите приключиха в съвета. Гордеем се и с това, че успяхме да предоставим солидни суми за проекти в Гърция. От 6 месеца чакаме да проведем заседание с което да започнем преговорите по постигане на споразумение относно ЕФСИ. Чудим се, че парламентът изчаква толкова дълго и все още не е насрочил датата за срещата. Не зная а, какъв е най-добрият начин, а, отговаря оратора, на реплики, които са извън микрофона. А, от 6 е, месеца чакаме е, вие да реагирате, след като ние е, се отзовахме на вашето искане. Естествено, трябва да ви изслушаме, трябва да разберем какво очаквате от нас, какви са вашите тревоги и потребности, за да можем да реагираме. Ние очакваме, очакваме конкретно да а, представите вашите искания, госпожо. И а, мисля, че в момента топката е а, в а, вашите ръце и очакваме да реагирате. Преди да дам думата на докладчика, нека видим има ли спонтанни изказвания. Сигурен съм, че ще има интерес. Господин Фернандес, благодаря господин председател, благодаря и на докладчика, особено на докладчиците в Сянка. Искам да използвам възможността да говоря за парламентарния контрол по отношение на ЕИБ, както и ЕЦБ. След като ЕЦБ отговаря за паричната политика на Европейския съюз, то и ЕИБ има своите отговорности. Те са много съществени. Тя отговаря за инвестиционната политика на ЕС. Ние сме представили писмени въпроси пред ЕИБ, пред ЕЦБ, но ЕИБ не ни отговаря, докато с ЕЦБ имаме редовен диалог. Трябва ни много повече. Освен това, ние изготвяме своя годишен доклад за ЕИБ, но взимат ли се под внимание нашите препоръки? Защо ЕИБ не прави поне веднъж годината изложение на препоръките ни, които са били изпълнени? Благодаря много за изготвения доклад. Останалото е мълчание. Благодаря. Има ли други спонтанни изказвания? Ще дам възможност за кратък отговор и после ще чуем докладчика. Благодаря, господин Фернандес. Интересът към дейността на ИБ наистина е голям и за двете страни е добре да има по-активен диалог и за парламента, и за банката. Позволих си да спомена споразумението за конфиденциалност. Пак го споменавам, защото знаете, че ние сме предложили механизъм, свързан с множество от аспектите на FC, чрез който да работим с вас, така както това се случва с ЕЦБ. Вие всъщност имате три доклада за ЕБ. Доклада на господин Кирцус, доклада относно ЕФСИ и още един доклад, докладът на госпожа Гресли и Комисията по бюджетен контрол. Разбира се, ние винаги сме на разположение на парламента, винаги сме откликвали на желания за срещи. Може да се допитате и към комисиите Реджи, Авко и други, за да видите, че винаги сме присъствали, когато това се е налагало. Благодаря докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите за положителните и интересни изказвания. Ще подчертая, че за мен, разбира се, прозрачността и отчетността са много важни. Но Моят доклад се фокусира върху финансовите дейности. Това не е доклад, свързан с бюджетния контрол, което не означава, че не бих направил конкретни позовавания, свързани с прозрачността или отчетността. Необходимо е също така да изтъкна, че Европейската банка си остава добре функционираща, конкурентоспособна, тя работи ефикасно. Би трябвало да я подкрепяме най-вече в усилията и за малките и средни предприятия и микропредприятията. Не бива да обременяваме банката с твърде сложни правила за МСП и микропредприятията. Мисля, че трябва да се направи повече по отношение на климата, но така или иначе ние проведохме интересен диалог. Проектодоклада доклада може да бъде подобрен като се отчете, че ЕИБ е много добра и успешна европейска институция. Благодаря ви. Имаме следния график. Крайен срок за измененията 19 октомври. Разглеждане на 28 ноември. Гласуване на 29 ноември и влизане в пленарна зала през декември. Благодаря. Сега преминаваме към 14-та точка Достъп на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари. Докладчикът ни е Емануел Морел. Заповядайте. Oui, merci, euh, monsieur le président. Alors... Благодаря, господин председател. Това е един скромен доклад, но той е свързан с последните събития. Виждаме, че следват скандал след скандал. Няма достатъчно прозрачност и тази фискална липса на прозрачност е свързана с най-различни дружества, паравани, почтенски кутии и какво ли не, за да се избегнат данъците. В интерес на обществеността е тази липса на прозрачност да спре. Да не говорим, че това помага и на изпирането на пари с цел тероризъм. Необходимо е хората, които участват в такива схеми, да бъдат изобличени и в крайна сметка от тези средства да се възползва общността, като имаме един централизиран регистър. Всяка държава членка трябва да има свое финансово разузнавателно звено. Не става дума за някакви данни, които да са открити пред всички но би трябвало да може да има достъп до тези данни, които са изключително важни за борбата с измамниците. Комисията предлага и един паралелен текст е, за пряк достъп на хоризонтално ниво, от който да се ползват данъчните органи виждаме, че когато желае, Европейската комисия наистина може да работи усърдно в името на прозрачността. Струва ми се, че по самия проект за фискална оптимизация и борба с данъчното избягване е много важно наистина да се обменя информация между основните участници. Тук трябва да мислим за административното сътрудничество, което е изменено чрез този текст. Самият аз бих предложил следното. Директивата със сигурност ще бъде важен инструмент, въпреки липсата на воля на съвета, който отхвърля проектите на парламента и на комисията но така или иначе мисля, че ще имаме в бъдеще размяната на данни. Тук последната дума е на държавите членки, разбира се, не на парламента. Знаем, че те много обичат минималистичните решения, но ние от името на гражданите се борим за повече прозрачност и амбиция. Това съвсем набързичко за съдържанието на доклада. Нямам съмнение, че колегите ми дясно и отляво ще обогатят този доклад. И така ще можем да откликнем на най-неотложните проблеми. Благодаря. Благодаря докладчика Всянка сянка на НП. Благодаря. Благодаря на докладчика, на колегите. Наистина, този доклад ще бъде разгледан от гледна точка на измененията, тъй като виждаме, че в държавите членки вече има доста промени, що се отнася до практиките срещу избирането на пари. Тук трябва да се води истинска борба, като тази борба трябва да обедини всички органи и да надхвърли националните граници. Разбира се, имаме хоризонталния подход на споделяне на всички данни, които можем да ползваме заедно, но ние трябва да се борим и с тези изобретателни е, фискални схеми. Също така е необходимо да има повече информация за самите дружества, много активни в тази сфера. Директивата трябва да влезе в сила възможно най-скоро, но края на 2016 година това няма как да се случи. Трябва да се мисли за по-реалистична дата, както предлага и докладчика. Докладчикът, освен това, настоява за пряк обмен на данни между данъчните органи. Аз мисля, че не бива този обмен на данни да бъде автоматичен, но така или иначе трябва да се гарантира достъпа. И също така трябва да бъдем сигурни, че може да се правят кръстосани справки между базите данни. Така ще можем да следим, но иначе дали този обмен трябва да е автоматичен, тук не виждам каква е добавената стойност и не бива а, все пак подхода да бъде непропорционален. Имаме пилотни проекти за автоматичния обмен, още нямаме резултатите, защото работата в тази област е много сложна. Важен е и трансграничния достъп, разбира се, но така или иначе този обмен е много, много съществен. Благодаря. За екаре. Госпожа Рунен Лернер, благодаря за този много добър доклад. Принципно в обмена на данъчна информация има доста голям напредък, но за жалост и остават и слабостите. Видяхме ги от панамските досиета, последната изтекла информация. Ясно е, че трябва да има по-добър достъп. И предложението на комисията е в правилната посока да се обменя информация между националните органи, всички да се борим срещу изпирането на пари, би трябвало в бъдеще данъчните органи да получават информация за реалните бенефициенти и също така за изпълнение на изискванията за надлежна проверка. В предложението на комисията има и някои моменти, които ще трябва да се изяснят, тъй като те опират до националното законодателство. Освен това, трябва да доизясним задължението за предоставяне на информация. Трябва да се види дали предвиденото тук, заедно с директивата срещу изпирането на пари, ще увеличи правомощията на националните органи. Трябва да се предоставя информация и за платежните сметки. Това също трябва да стигне до данъчните органи. В собствената ми страна все още няма такава система, но виждаме, че предложението на комисията е в този дух, което е много добре. Така се подобряват нашите средства за борба с изпирането на пари. Не по-малко важно е винаги, когато изтича информация, това да се следва от задълбочени разследвания. Очаквам да работим добре в сътрудничество. Thank you. Благодаря от името на АЛДЕ, колегата Шамбон. Merci, président. Благодаря, господин председател. Аз замествам господин Торвалц. Той е всъщност докладчика в сянка, но днес нямаше как да присъства. Ще говоря френски, тъй като не мога да говоря шведски, като господин Торвалдс. Но мога да използвам езика на Молиер, който е и езика на докладчика. Ще кажа какво мисли господин Торвалдс. Първо, после и аз, според господин Торвалдс, този доклад е добър, въпреки скромността на докладчика и той е доволен от предложението на комисията. Според господин Торвалц, както и всички от АОД, е изключително важно всички ние да се борим с избягването на данъци и укриването на данъци. Как може да е другояче, ако искаме да възстановим репутацията на Европа? Гражданите са абсолютно отвратени от тези практики. На тях им е умръзнало от примери, които показват, че няма солидарност и спойка в обществото. Ето защо ние говорим за един важен политически инструмент – Господин Торвалд смята, че и директивата срещу изпирането на пари също трябва да бъде актуализирана и да върви ръка за ръка с това предложение. Господин Торвалд благодари на докладчика, тъй като текстът е чудесна отправна точка. Ние в АОД, както и господин Торвалц, който винаги е защитавал автоматичния обмен на данни, тъй ние в АОД настояваме за този подход. Защото виждаме, че европейското сътрудничество не работи достатъчно добре и това е много тъжно, като тук даже не е само сътрудничеството сътрудничество може да има с кой или не, но и интеграцията и автоматичния обмен на разузнавателни данни. Всъщност, като че ли това се смята за нещо много лошо. Пита се добре де, но тогава какво се крие? Господин Торвалдс много се радва, че докладчикът е обърнал специално внимание на този въпрос като твърде важен. Обръща се внимание на проблема с срока, защото добре, нека сме амбициозни, но и реалисти ще трябва да се намери някакъв компромис. Господин Торвац, разбира се, ще направи конкретни, конструктивни предложения възоснова на доклада, но той е убеден, че енергичната работа в този случай ще доведе до формиране на конструктивна позиция от страна на парламента, е, за да се излекува тази рана финансовото избягване. Благодаря. Благодаря. От името на Гуе Мигел Виегас. Благодаря ви. Ние, разбира се, много внимателно следим какво ще се случи с директивата, защото е ясно, че тук административното сътрудничество обхваща и мерки на борбата с изпирането на пари. Изпирането на пари – това е ключовата тема тук. престъпление, което би трябвало сега да бъде предмет на автоматичен обмен на информация. На мен ми се струва обаче, че няма да е никак лесно, защото тези, които се занимават с пране на пари, е, са изключително изобретателни. Виждаме, че тези директиви непрекъснато се преработват. Трябва да помислим дали да се разшири обхвата на участниците, които се разглеждат и за които се събира информация. Дали трябва да се разшири на набора от критерии да се види какви са типовете подозрително поведение и да се разработи съответната процедура. Така че, когато се установи недостиг на информация, да може веднага да последва действие. Да, има нужда от обмен на информация, има нужда от подобрени механизми, за да може да се установи происхода на тези, които се крият зад всякакви дружества паравани. Това, което ние можем да направим в Европейския парламент, зависи изцяло от начина на транспониране на тези норми в националните правни системи. Ефикасността на системата ще зависи от предоставените ресурси – във всяка отделна държава членка. Те ще позволят на данъчните органи да приложат на практика всички тези идеи. Идеи, които за нас са интересни и по които с радост ще работим. Благодаря. Морис. Благодаря. Знаем, че автоматичният обмен на данни е нещо, което се признава като необходимост на международно ниво. Това чухме и от предишните изказвания. В това отношение ние всички трябва да упражняваме натиск върху САЩ за това, че не е ратифицирала конвенцията на ОИСР за взаимно подаване на информация по данъчни въпроси. А що се отнася до ЕС, Добре че директивата цели хармонизиране на данъчните норми, за да може да се проследява изпирането на пари и избягването на данъци. Също Същевременно високорисковите страни, които са набелязани от комисията, съвсем не са достатъчно на брой и не включват страните, за които знаем, че улесняват подобни схеми, като Бахамските острови или Панама. Струва ми се, че говорим за пропуснат шанс. Пропуснат шанс да можем да укрепим собствената си система, като разчитаме на институционална информация и връзка между процедурите. И накрая няколко думи за транспонирането на директивата. Това е най-високия приоритет, трябва веднага да се заемем с него нещо, което е много интересно за един британски депутат като мен, защото знаете, че ние ще отменим цялото европейско законодателство и след това ще подбираме определени части от него. В това отношение смятам, че да се позволи на данъчните органи достъп до информация не е нещо, което би затруднило националните законодатели – затова, според нас, транспонирането може да си остане с крайен срок 1 януари 2017 година. Разбираме обаче, че предложението на комисията може да включи и автоматичен задължителен обмен на информация, не само автоматичен обмен. Ако е необходимо това да се дообсъди, е ясно, че срока трябва да се промени. Благодаря. Иска ли представителя на Европа на нациите и свободите да вземе думата? Не. Значи давам думата отново на докладчика, господин Мора. Благодаря, господин председател. Много интересен обмен на мнения. Е, всички колеги всъщност отидоха по-далеч от техническите аспекти на текста, както каза и господин Шамбон, това е отворена рана. Всички тези схеми за избягване на данъци, това, което четем в пресата месец след месец, ясно е, че Европа губи своята репутация. Затова трябва да се реагира бързо. Самият аз не винаги хваля комисията, но в този случай виждаме, че комисията е реагирала благодарение на господин Московиси. Въпросът има символично значение дори, но сега нека отговоря на колегите. Първо на колегата от НП. Наистина в тази система може да се говори за напредък, що се отнася до обмен на данни. Ние бихме искали да добавим докладите по страни за многонационалните компании, информацията и за реалните бенефициери. Защо обаче настоявам за автоматичен обмен на данни? Тук се опитвам да убедя колегата от ДНП. Имам съвсем простичка причина – да си представим, че Германия иска да разбере какво се случва с германски граждани в Люксембург или Ирландия. Люксембург разполага с информацията, но не е задължен да я представя на Германия. И за да се подобри системата, би трябвало да има автоматичен обмен, да се знае кой е реалният бенефициер. Имаше и въпрос за графика. Госпожа Скот Гато каза, трябва да се работи много бързо. Аз предлагам 2017 вместо 2016 година, тъй като е хубаво да се бърза, но не може да се прибързва, ако не сме готови. Нека бъдем реалисти, както и вие го казахте, както и амбициозни, разбира се но да бъдем най-вече реалисти. Самият аз ще кажа на колегите, които имат резерви, е, че е важно да имаме автоматичен обмен. Ясно е, че този текст е много важен за гражданите. Ние ще трябва след това с простички думи и политически аргументи да обясняваме за какво става дума, тъй като текстът е технически в естеството си. Ще кажа още нещо, за да убедя колегите. В групата за панамските досиета видяхме позицията на вашата група. Ние стигнахме почти до единодушие. Всички решихме, че трябва да се борим срещу фискалното оптимизиране и избягването на данъци. Благодаря. Надявам се на ползотворни компромиси. Благодаря на докладчика. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Как ще работим от тук нататък? Крайен срок за внасяне на изменения 18 е октомври на обяд, разглеждане на измененията 9 ноември. Гласуването трябва да бъде на 10 ноември в комисията, а в пленарна зала ще гласуваме по време на втората сесия през ноември. Гласуването днес е предвидено за 4.50, така че ще направим 20 минутна почивка. Благодаря.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 see the orders of, uh, yes. of votes I have to do, not just not to be confused with the... Yeah, the order. I have close to me. Okay. Yeah, colleagues, we can pass to the... Уважаеми колеги, ще преминем към гласуването. Първо едно съобщение. На 4 октомври комисията прие делегирания регламент относно ЕМИР във връзка с маражовете по извън борсовите деривати. Комисията иска да получи съгласието на парламента във връзка с този акт, след като се обърнах към координаторите и към докладчика по Емир Вернер Ланген и след като разговарях с нашите американски приятели по CFTC, между другото членовете на комисията получиха писмо във връзка с евентуално възражение по силата на правило 1.5 от правилника за дейността. Спазва се процедурата за внасянето на евентуално възражение в пленарна зала. Вие сте получили проекта на всички официални езици приемането на съгласието трябва да се случи максимално бързо, за да може Европейския съюз да се подготви за разговорите със своите партньори. Писмената процедура приключи вчера. Нито един член не е възразил спрямо акта, не е изказал е, някаква съпротива, за това аз предлагам процедурата да бъде осъществена в комисията, да имаме писмена процедура, да приемем това съгласие и ще помоля информацията да бъде разпределена, раздадена на всички и съответно това съгласие да бъде внесено за разглеждане в пленарна зала на втората сесия през октомври. Сега ще преминем към гласуването. Първо ще имаме пробно гласуване. Начало на гласуването. Още двама колеги трябва да гласуват. един глас в повече за НП. Още един глас повече за НП. Има. Може ли някой от подгласниците да не гласува? Добре, приключваме пробното гласуване. Трябва ли да броим хора от екара, които не са си взели картите. Колко човека от екара има тук? Може ли да ги преброите? То е шестия, така ли? Той си търси картата. Започваме с проекта на доклад на господин Толожан създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одета за периода 2014-2020 година.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 въздържали се. Проверка по 23-то начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4. За. Против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 Проверка по номер 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Гласуваме по текста. Мислех, че е преди а, изявлението, така ли? Заповядайте. Господин Столожан. Разговаряхме с докладчиците в Сянка и решихме да започнем тристранния диалог само след като сме провели среща и сме получили ясен ангажимент от комисията и ЕФРАК за някои конкретни аспекти. Благодаря. Сега гласуваме по текста с измененията към него. Подменно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 47 гласа за, 48, 2 против, 7 въздържали се. Гласуваме сега по законодателната резолюция, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 48 за, плюс 1, 2 против, 7 въздържали се. Сега, преди да решим дали да започнем преговори, естествено ще отбележим изявлението на господин Столожан, възоснова на казаното от, много, от него и възоснова на приятите текстове ще гласуваме за решението да започнем преговори. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 48 за, 5 против, 4 въздържали се. Имаме квалифицирано мнозинство, значи ще започнем преговори. Поздравления за докладчика. <laughs> Uh, uh, Преминаваме към втория доклад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 против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против. Моля да вдигате ръка. Проверка по 43-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. Всички те са съвместими с първоначалния текст, значи ще гласуваме по него. Така ли не? 46 и 47 тогава за, против, въздържали се, отхвърлят се. 48 и 49 за, против. Проверка по 48-49. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се 50 за, против. Въздържали се, отхвърля се 51 за, против въздържали се, отхвърля се. Проверка по 51. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против. Проверка по 54-то начало на гласуването. Отхвърля се. 55 за, против, Проверка по 55. Начало на гласуването. Същото мнозинство. е май ще промени мнението си. Край на гласуването. Приема се. 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. 59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 за, против, въздържали се. Приема се 81 за, против, въздържали се. Отхвърля се 82 за, против, въздържали се. Отхвърля се 83 за, против, въздържали се. Приема се 84 за, против, проверка по 84. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Без гласа на автора на изменението. Компромис А. За против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 94-95 за, против, въздържали се. Приемат се 96 за, против, въздържали се. Отхвърля се 97 за, против, въздържали се. Приема се, казва председателя. 97 проверка. Мислех, че НП е за. Край на гласуването. Отхвърля се. 98. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначалният текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. 102. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б нов на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение С на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение Д за, против, въздържали се, приема се. 140 за, против, мисля, че се приема, но нека да направим проверка. Не виждам вдигнати ръце. 140. Начало на гласуването. Естествено, че се приема. Компромисно изменение е на 4 части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, проверка по втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Третата част с устно изменение за, против, проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвъртата част. Устното изменение на зелените. За, против, въздържали се. Приема се. 150 за, против, въздържали се проверка по 150. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 160 161 и 162 за, против, проверка, начало на гласуването, край на гласуването, отхвърлят се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се първоначалният текст за, против, мисля, че се приема. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се 164 и 165 за, против, въздържали се. Приемат се 166 за, против, въздържали се. Още веднъж против. Отхвърля се. Компромисно изменение F за, против, въздържали се, приема се. 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 176. Край на гласуването. Отхвърля се. 177 за, против, въздържали се, приема се. Алтернативен компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. Изменение 196 за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение ХА ново, за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, приема се. 205 за, против, въздържали се, отхвърля се. 206 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 207 за, против, въздържали се, отхвърля се, 208 за, против, мисля, че се приема. Проверка по 208. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 209 за против въздържали се е, НП 209. Вие сте за, значи приема се.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 222 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, приема се. 225 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, приема се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се, 232 за, против, въздържали се, приема се, 233 за, против, въздържали се, приема се, 234, 235 за, против, въздържали се, отхвърлят се, 236 за, против, въздържали се. Приема се 237 за. 238, извинява се, председателя. Отиваме на 239. 239 за. Против. Въздържали се. Приема се. Конт 2. Може ли да гласуваме амблок от, от кон 2 до кон 10? Не, не можем. Значи трябва да има консенсус. Конт 2 за, против, въздържали се, приема се. Конт 3 за, против, въздържали се, приема се. Конт 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Конт 6 за, против, въздържали се, приема се. Конт 8 за, против, въздържали се, приема се. Конт 9 за, против, въздържали се, приема се. Конт 10 за, против, въздържали се, приема се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 Либе 3 за против въздържали се приема се, либе 5 за против въздържали се приема се, либе 6 за против въздържали се приема се, либе 7 за против въздържали се приема се. Преминаваме към съображенията от е, преембюла. От първо съображение до Либе 5 за против въздържали се приема се. След това изменение 4 приема се. Изменение 5 за против въздържали се приема се. Вие не сте за. Така ли? Съжалявам. Съжалявам. И така, още веднъж гласуваме проверка. Изменение 5. Okay, it's rejected, but I had seen a plus from. Okay, vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Оригиналният текст след това по о, о, съображение Б или Б. За, против. о, Предпочитам да направим проверка. Моля. Гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. А, съображение С. А, кой е за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригиналният текст не, няма да се гласува. Компромис едно. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Проверка по втора част на компромис номер едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Изменение 28 за против въздържали се отхвърля се, 29 за против въздържали се отхвърля се. Проверка искате? Добре. Електронно гласуване, моля гласувайте. По изменение 29. Е, странно е обединената левица, да, гуе. А, двама души още трябва да гласуват. И така, край на гласуването. Приема се. Така, гласувахме 29, нали? 30 изменения за, против, въздържали се, приема се. Оригиналният текст трябва ли да се подлага на гласуване по... О съображение е, и да, е, приема се сега изменение 32 за против. Не, да направим проверка. Режим на гласуване, моля. С електронни карти. Край на гласуването. Отхвърля се. Оригиналният текст по съображение J за против е, и така, НП зали. Е? Добре, но не виждам добре как стоят нещата при Алде, така че проверка, моля, електронно гласуване. Но сега а, ми се струва вече, че се приема, така си мисля. Изчакваме колегите да гласуват. Край на гласуването. Да, приема се. И трябва да гласуваме а, предложенията на Либе от А до Е. А, за, против, въздържали се. Приема се. И така сега вече гласуваме по целия текст с внесените изменения. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването.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 И сега компромис С, а за, против, въздържали се, приема се. Компромис а, е две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 едно 0-110 за против въздържали се при, е, приема се компромис F се прие компромис е, G за против въздържали се приема се 146 за против е, въздържали се отхвърля се компромис H или H. За против въздържали се приема се. Изменение 163 за против въздържали се. Отхвърля се компромис J за против въздържали се. Е, Приема се 198 е, е, отхвърля се. 188 е, се отхвърля 183 се отхвърля Компромис Чей в две части за против въздържали се приема се. Втора част за против е, въздържали се приема се. 198 за против въздържали се отхвърля се. Компромис е, К или К за против въздържали се приема се. Втора част е, за против въздържали се приема се. 214 за против въздържали се, отхвърля се. 221 за против въздържали се, отхвърля се. 222 за против въздържали се, отхвърля се. 223 за против въздържали се, отхвърля се. 224 за против въздържали се, отхвърля се. Компромис Л за против въздържали се, приема се. 242 за против въздържали се отхвърля се. Компромис М за против въздържали се приема се. 253 е, за против въздържали се отхвърля се. 257 за против въздържали се отхвърля се. 259 за против въздържали се отхвърля се. Компромис Н за против въздържали се приема се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. И компромис О е, е, за, против, въздържали се, е, приема се. 276 за, против, въздържали се, Отхвърля се 288, току-що се отхвърли. Компромис П. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против. Проверка по втората част. Електронно гласуване. Режим на гласуване. Не, не видях. Е, да, отхвърля се. Не видях добре гласовете. А, от НП има един глас повече. А, от НП имаше повече, е, един глас повече, но при всички положения е отхвърлена втората част. И така, 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. 317 за против въздържали се отхвърля се, 319 за против въздържали се отхвърля се, 320 за против въздържали се отхвърля се, 321 за против въздържали се отхвърля се, 326 за против въздържали се отхвърля се. Трябва да добавим е, едно подзаглавие. Е, кой е за, против, въздържали се, приема се. И още едно допълнително заглавие. За, против, въздържали се и то се прие. И сега параграф 7. Е, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 9 Емпъл за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпъл параграф 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 11, отново Емпъл, за, против, въздържали се, приема се. И преминаваме е, до параграф 14 МПЛ за против въздържали се приема се. Параграф 15 МПЛ за против въздържали се отхвърля се. Параграф 17 за против въздържали се отхвърля се. Е, МПЛ 21 за против Въздържали се. Отхвърля се. МП 29. За, против, въздържали се. Приема се. Параграф 34. МП за, против, въздържали се. Отхвърля се. 35 МП за, против, въздържали се. Отхвърля се. 38 МПО за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 МПО за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 МПО за, против, против сега, въздържали се, отхвърля се. МПО 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Отново имаме едно подзаглавие. Е, единен пазар, вътрешен пазар. Не, това няма да се гласува. Добре, нека да гласуваме за, против, въздържали се. Приема се. Имко 2 за, против, въздържали се, приема се. Имко 3 за, против, въздържали се, приема се. Имко 10 за, против, въздържали се, приема се. Анблок гласуваме от Инко 11. Не, отделно гласуваме. 11 се приема, 12 за, против. И така, не разбрах АОДК гласува, затова е, електронна проверка, параграф 12, Имко. Край на гласуването. Отхвърля се. Да, отхвърля се е, съвсем ясно. Е, параграф 13 имко за, против, въздържали се, приема се. 14 имко за, против, въздържали се, приема се. 15 имко за, против. Много моля да направим проверка по имко, параграф 15. Гласувайте, ако обичате, един глас повече от НП. Край на гласуването. Приема се. Отново ново подзаглавие, регионални политики, приема се Реги, параграф 3, за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, отпада при това положение е, така новото подзаглавие тук. Е, то гласи култура и образование. За, против, въздържали се? Не. Е, приема се. Култ 6 за, против. Моля да направим проверка по култ параграф 6. Моля, гласувайте. Изчакваме всички да гласуват. Край на гласуването. Отхвърля се. Отново култура 7, за, против, въздържали се, отхвърля се. Култура 10, за, против, въздържали се, отхвърля се. 12, за, против. Екаре, е, подкрепили? Да, проверка по Код 12. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. А, а, да, отхвърля се. А, е, равен брой гласове за и против. Параграф 17 за, а, е, против въздържали се, отхвърля се. Параграф 18. Култура за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 20. Култура за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, при това положение и под заглавието отпада. Компромис АМ за против въздържали се приема се. Е, изменение 7 за против въздържали се отхвърля се. Компромис АН за против въздържали се приема се. Компромис АО за против въздържали се приема се. Изменение 24 за против въздържали се. Отхвърля се 25 за против въздържали се. Отхвърля се 27 за против въздържали се. Отхвърля се компромис АП за против въздържали се. Приема се компромис АК за против въздържали се. Приема се компромис АР за против въздържали се. Приема се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 И сега гласуваме целия текст с измененията. Моля ви за електронно гласуване. Край на гласуването. 39 за, 14 против, 4 въздържали се. Поздравления за докладчика. And now we move to Оле Лудвигсон репорт. И сега преминаваме към доклада на Оле Лудвиксон, зелена книга за финансовите услуги на Дребно. Yes. We Uh, first part amendment without the word legislative. Okay. We, uh, I announce uh, that uh, on amendment 239 по изменение 239 ще има разделно гласуване по искане на социалистите. Първо цялото изменение с думата legislative и след това без думата. Започваме с компромис D за против въздържали се приема се. Втора част за против въздържали се приема се. Имко 8 за против въздържали се отхвърля се. Компромис е за против въздържали се. Компромис е Оказва се, че има разделно гласуване. Не е в моя списък, казва председателя на две части. Не знам защо моя списък не го е отразил. For practical reason I the assembly list, which I hope that is uh, identical in Смятах, че списъка на социалистите и демократите е същия. Но както и да е, компромис е първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Имко 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Г or give me... Председателят сменя списъка за гласуване. Compromise G in two parts. Компромис Г на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Изменение 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Х на две части за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис и за, с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис Джей. Вие сте против. Добре. Да проверим, ако искате. Извинете, господин председател, вие автоматично включихте устното изменение защото е в списъка за гласуване. Вие, разбира се, може винаги да възразите. И тъй гласуваме с устното изменение. Моля, гласувайте. Изчакваме още двама колеги да гласуват. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме компромиса без устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис J. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 113 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. Компромис К на две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за против въздържали се, приема се. Изменение 128 за против въздържали се, приема се. 129 за против въздържали се, отхвърля се. 131 за против въздържали се, отхвърля се. 132 за против въздържали се, отхвърля се. 133 за против. Нека да проверим. 133. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 135 за. Против, въздържали се. Приема се. 136 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. 139 за, против. За. Вие сте против. Да проверим. 139. Няма синхрон между нас днес. Седателят води бързо, но и вие трябва да го следвате. Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа. Имко 11 за, против. Имко 11, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис L на три части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против. Да проверим втора част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против,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 Отхвърля се 162 за, против, въздържали се. Отхвърля се 163 за, против, въздържали се. Приема се 164 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис М за, на две части всъщност, казва председателя. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н на три части. Първа. Първа част. Maybe because there is this, this, this is part one, part two, part three. No, it's part one, the text without these words and without these words. So the first part is composed of two deletion. Първата част, тук има две заличавания, които се гласуват заедно. И тъй първа част за, против, въздържали се, приема се втора, за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим. Трета част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Наравно, следователно се отхвърля. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, да проверим 187. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 189 за. Против. Въздържали се. 189. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис О с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре. Е НП е за. Извинете, не ви видях, казва председателя. 199 да проверим. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис П. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Q. За против, въздържали се, приема се. Изменение 244 CP2 за против, въздържали се, приема се. Имко 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. Изменение 220 за, против. Да проверим. 220, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис С. За против, въздържали се, приема се. 22-1, съответна част 2 за, против, въздържали се, приема се. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, приема се. Компромисте на две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. 235 за, против. Да проверим 235. Край на гласуването. Отхвърля се 236 за, против, въздържали се. Отхвърля се 237 за, против, въздържали се. Приема се 238 за, против. Да проверим 238. Край на гласуването. Приема се 103, казва председателя, не 239 на две части – Първата част без думата законодателен. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 240 за, против. Да проверим. 240, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 271 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. 271. Да повторим гласуването още веднъж. Гласуваме изменение 271 повторно. Моля, гласувайте. Still three colleagues to vote. Ще трима колеги не са гласували. Okay. They don't want to vote. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 134 за. Не, всъщност то отпада, казва председателя. 241 за. Против. Въздържали се. Да проверим, макар че мисля, че се отхвърля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 242 за, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248 за, против, въздържали се, отхвърля се. 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст под заглавие 2 приема се. Компромис У на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се. Да проверим втора част. Моля, гласувайте. Uh, Отхвърля се. Изменение 254. CP2. За против, въздържали се, отхвърля се. 259 за 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за, против, да проверим. 260, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 261 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25 за. Против. Да проверим Имко 25. Моля, гласувайте. Vote is closed. Rejected. Uh, compromise. Край на гласуването отхвърля се компромис В. Първа част за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 270 за, против, въздържали се, отхвърля се. 274 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 23 за, против, въздържали се, приема се. Имко 26 за, против, въздържали се, приема се. Имко 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. На две части с устно изменение. Първо гласуваме устното изменение. Първата част заедно с него. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. Компромис С на две части. Първа за против, въздържали се, приема се. Втора за против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за против, въздържали се, приема се. 37 за против, въздържали се. Е, НП против ли сте? Мисля, че е прието 37, но да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се 38 за, против въздържали се приема се 40 за, против въздържали се отхвърля се 42 за, против въздържали се отхвърля се 43 за, против въздържали се отхвърля се Позовавания Амблок 1 до 7. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се, но да проверим. край на гласуването. Приема се. Първоначален текст. Позовавания 8 до 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст. 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. И сега поименно гласуваме текста с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 47 гласа за, 7 против, 3 въздържали се. Поздравление на докладчика. To... Преминаваме към доклада на господин Тремоза, посветен на ЕЦБ. Годишен доклад на ЕЦБ за 2015 година. Окей. Okay. И така. Компромис А. Една минута само. Ready? Готови ли сте? Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, проверка. Начало на гласуването.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 81 за, против въздържали се, отхвърля се, 87 за, против въздържали се, отхвърля се, 88 за, против. Проверка по 88, начало на гласуване. Приема се 90 за, против въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение С с устно изменение към него. За, против, въздържали се, отхвърля се. Значи гласуваме по-отделно на две части. Първата част за. Гласуваме по първата част без устното изменение и след това втората част. Първата част за. Против въздържали се. Приема се. Втората част за. Против въздържали се. Приема се. 102 за. Още едно разделно гласуване, така ли? Има второ разделно гласуване. Значи имаме 4 части, така ли? Второ разделно гласуване в този компромис. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 103 за, против, въздържали се. Отхвърля се 106 за, против, въздържали се. Отхвърля се 107 за, против, въздържали се. Отхвърля се 108 на две части. Първата част за, против, Проверка по първата част, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се втората част. За. Против. Въздържали се. Проверка по втората част. Може би се приема. Yeah, yeah. Okay. Then should have been the opposite order, but... Трябваше да е обратния ред тогава, но не можем да гласуваме по втората част. Изменение 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, проверка по 109, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 143 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис хаш за. Против. Въздържали се. Приема се. 148 за Гое 148 за, против, проверка по 148, начало на гласуването. Край на гласуването. Равен е резултат. Отхвърля се. Компромис И. С две разделни гласувания. По същия начин. Още веднъж. Целият текст без съответната фраза за, против, въздържали се, приема се. И сега ще гласуваме втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Второто разделно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис йод, За, против, въздържали се, приема се. 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка, така ли? Проверка по 167, начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 168 за, против. Проверка по 168. Начало на гласуването. Отхвърля се. 169 за. Против. Не виждам Обединената левица. Нека да гласуваме. Дали ще сме наравно? Не. Приема се. Гласуваме, така ли? Правим проверка, така че ще видим. Не се страхувайте. Машините винаги са налични. Мислех, че Алде гласуват за. Ако аз направя погрешна прогноза, това не оказва въздействие върху резултата. Край на гласуването. Приема се. 170 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис К за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Л с устно изменение за проверка. Начало на гласуването. Приема се. Сто седемдесет и девет за. Против. Въздържали се. Приема се. 180 за, против, въздържали се. Приема се 181 за, против, въздържали се. Приема се 182 за, против, въздържали се. Отхвърля се 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 191 за, Алде, против, въздържали се, отхвърля се, 192 за, против въздържали се, отхвърля се. Компромис N за, против въздържали се, приема се. 196 за, против. Проверка по 196. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Има нов компромис О Зелените искат да гласуват О с устното изменение към него. Ето, нека да ви обясня. Аз съм докладчик. Мисля, че трябва да гласуваме по новия компромис О. Групата поиска друго господин Тремоза. Не, вчера разговаряхме с НП, социалистите и с АЛДЕ и се е, съгласихме да се гласува. Не може да попречите на групата да иска устно гласуване, устно изменение. Текста е същия, те имат право да внесат едно и също устно изменение. Може да възразите, ако искате. Възразявам, казва господин Тремоза. Ако има нов компромис, трябва да гласуваме новия компромис, който заменя а, втория. Първия по-скоро компромис. Аз възразявам на устното изменение. Колко трябва да възразят, за да не гласуваме по устното изменение, пита председателя. 4 човека. Ето, виждате. Не, не, всеки има право да внесе устно изменение и може да възразите. Това е механизъм за предпазване. Не може една група да попречи на друга да внася устно изменение. Възможността е да се възрази. Но не може да се, внася, да се пречи на внасянето на устно изменение. Значи, то, значи устното изменение се а, отхвърля. Новия компромис О за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 208 за, против, въздържали се, проверка по 208. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 209. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 212 за. Против. Въздържали се. Приема се. 212. Проверка. Начало на гласуването. го е против, значи може и да сте прави. Още двама човека. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласувахме 212-213 за против, проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 214 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по 214. 214. Гласуваме 214. Има искане за проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис П. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис К. с устно изменение към него. От страна на зелените. За. Какво сметат социалистите? Вие възразявате. Четирима човека. Трябва да видя четирима човека. Възразява се срещу устното изменение. Значи гласуваме към компромис Q без устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 230 за, за, против, екара, за или против, въздържали се, проверка по 230. Гласуването приключи. Отхвърля се. 231 за против, въздържали се, отхвърля се, 232 за, против, въздържали се, отхвърля се, проверка по 232.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 против въздържали се, отхвърля се, 245 за, против въздържали се, отхвърля се, 246 за, против въздържали се, отхвърля се, 247 за, против въздържали се, отхвърля се, 248 за, против въздържали се, отхвърля се, 249 за, против, въздържали се, отхвърля се 250 за, против, въздържали се, приема се 251 за, против, проверка 251. Край на гласуването. Отхвърля се. 252 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 253 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 254 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 255 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 256 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 257 за, против, Проверка по 257. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 258 за. Против. Въздържали се. Приема се. 259 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 260. 259. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. 266 за, против, въздържали се, отхвърля се. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 268 за, против, въздържали се, отхвърля се. 269 за, против, въздържали се, отхвърля се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 Край на гласуването. Равен резултат отхвърля се. Първоначален текст за против въздържали се приема се. Позоваване 4 първоначален текст за против въздържали се приема се. Позоваване 5 първоначален текст за против въздържали се приема се. Компромис Р за против въздържали се приема се. Компромис С за против въздържали се приема се.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 Изменение 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис дубълве за на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 за, против, проверка по 26-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Следващото е оттеглено. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, Проверка по изменение 40. Гласуването приключи. Отхвърля се компромис Z за против, въздържали се, приема се. Компромис АА за против, въздържали се, приема се. 47 за против, въздържали се, отхвърля се. 48 за против. Проверка по 48. Начало на гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се един глас в повече против. Компромиса Б. За против. Въздържали се. Приема се. 51. За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 Гласуването приключи 36 гласа за, 7 против, 12 въздържали се. Поздравление за докладчика. Приключихме тази толкова дълга сесия за гласуване. Благодаря на всички вас. Следващата среща сряда 9 ноември 9 часа сутринта. Целият ден и след това в четвъртък сутринта. Благодаря на всички. Заседанието приключи.